Благодаря, господин председател. Аз не съм в списъка, може би ме бъркате с някого. Добре, в такъв случай това означава, че приключваме сегмента посветен на едноминутните изказвания. Следващията точка в дневния ред е докладът на господин Свенсон за е, стимулиране на развитието посредством търговията. Господин Свенсон е първият оратор, докладчикът. Благодаря, господин председателю. Международната търговия играе голяма роля за, развиваш... за развиващите се страни. Това е очевидно, мисля всички сме съгласни. Всички знаем, е, че е, и глобализацията може да е полезна за развиващите се страни и трябва да е полезна за тях. Това е и нашата мисия, наша отговорност е да е, стимулираме тези процеси. Естествено, е, предимствата са свързани с някои рискове. За това е важно е, тази международна търговия да се извършва на основата на по-интегриран подход – е, естествено, че основна цел на развиващите се страни е и развитието. Понякога, е, като че ли и търговията и развитието си противостоят. Някой път се казва, е, трябва да отпускаме помощи, а не да търгуваме. Това не е състоятелно. Би трябвало да се направи така, че търговията и помощта и развитието да вървят ръка за ръка. И двата аспекта имат еднакво значение, така че е, е, капацитета на е, развиващите се страни трябва да търпи развитие успоредно с помощта, която ние отпускаме за развитието в строгия смисъл на думата. Естествено, че това е свързано и с мира и бъдещето. Затова не е възможно този въпрос просто да бъде пренебрегнат или забравен. Често пъти използваме е, риторика, но всъщност сме длъжни да придадем необходимото значение на тази тема. Търговските е, отношения с развиващите се страни изискват по-друг подход, по-друга нагласа е, от нас в Европейския съюз. Ние трябва да се отнасяме към тези страни като към равнопоставени търговски партньори те не трябва а, да а, се а, превръщат само в износители на природни ресурси и а, суровини. А, трябва да приемем, че а, те са в състояние да се а, конкурират а, с нас а, на равна нога. Това са неща, които не винаги приемаме в Европейския съюз, защото от друга страна винаги се стремим да защитаваме собствените си предприятия. Господин председателю, искам да кажа, че е извънредно важно да отстояваме солидарността в ежедневната си работа, в практическите си взаимоотношения. Длъжни сме е, също е, в търговските отношения да следим за спазването на правата на човека, да се борим срещу детския труд навсякъде и също така да се стремим търговията да е от полза за цялото население, да допринасяме за това, доколкото имаме възможност, да не става така, че търговията да е облагодетелства само хората в градовете, а да бъде полезна и за хората в селските райони, и за отделни групи в обществото, които се нуждаят от специфична подкрепа в търговската политика, като деца, жени, хора с специфични потребности. Искам а, сега а, да се спра в заключение на а, съгласуваността на нашите политики, а, насочени към развитието. Ние сме се ангажирали това всички наши политики, е, селско стопанство, риболовна политика и всички останали да допринасят в крайна сметка към развитието на страните, които се нуждаят от такава помощ. Нека не забравяме тази съгласуваност. Нека не става така, че да споменаваме тази връзка само когато тук се прави специален доклад. Благодаря господин Свенсон, спонтанни изказвания. Госпожа Басеско е първият оратор. Политика comună este un instrument care aduce avantaje atât pentru Политиката в областта на търговията е изключително важен елемент от партньорството в Европейския съюз. Търговските взаимоотношения допринасят за диверсификацията на економиката и за засилване на контактите на глобалния пазар. Нашите страни е, би трябвало да се възползват от е, предимствата, които предлага конкуренцията и също времено да помагат на развиващите се страни да насърчават е, търговията на местно равнище. Трябва да се увеличават и инвестициите като важен фактор за устойчив растеж и е, възможност за създаване на нови работни места. Благодаря ви. Господин Николеско има думата сега. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя докладчика, но също така искам да спомена и някои слабости на този доклад които надявам се да бъдат отстранени до утре. Говори се за а, отрицателното въздействие на аграрната политика върху търговията. А, аграрната политика беше доста ограничена и не смятам, че може да се формулира по този начин. Не може да обвиняваме аграрната политика че замърсява околната среда, произвежда прекалено много биогорива и затова аз съм срещу против а, а, 6 и 37 седми член от а, резолюцията. Няма да гласувам за тях. Благодаря, господин Ферейра. Благодаря, господин председател. От тези разисквания за стимулирането на търговията с оглед на развитието трябва да бъдат съобразени с дерегулирането на световната търговия и отражението на този процес върху развиващите се страни. Абсолютната свободна търговия може да доведе до отрицателни последици за тези страни. Съкръщаване на работни места, по-високи данъци, по-висока зависимост от вноса на суровини, би трябвало да има и известна степен регулиране на търговията, както и взаимно допълване между търговия и е, помощ за развитието. Така че отделните страни да могат да се развиват справедливо. Необходимо е това да се има предвид във всички договори, които се сключват с развиващите се страни от страна на Европейския съюз. Договорите трябва да облагодетелстват еднакво и двете страни, а не само богатите страни. в... госпожа Морвай, благодаря. В контекста на развитието на търговията с развиващите се страни, ще попитам какво е официалното становище на комисията, както и становището на нашия нашия докладчик по отношение на на а, свързването на а, нашите цели а, за а, развитие на хилядолетието, целите на хилядолетието във връзка с търговията, във връзка с а, правата на човека, как точно а, би трябвало да а, контролираме отделните елементи. Освен това, тъй като всяка страна, може би всеки регион има възможност да произвежда хранителни продукти, не ли необходимо да провеждаме наблюдение, мониторинг на това, доколко всяка общност на местно равнище е в състояние да произвежда своите хранителни стоки сама и да е, има по този начин пресни продукти. Господин Николашик, благодаря. За да се стимулира економическият растеж в страните, които се борят с бедността, Европейският съюз е длъжен да се погрижи за по-бедните държави в света. Това, в противен случай, ние ще отровим отношенията си с тях. Един от най-преките начини да се подпомогнат тези страни е търговията. Обаче използването на търговията не е безпроблемно. Някои от колегите е, е, споменаха част от тях, а аз е, сега искам да се спра на е, две специфични особености. Е, първо, корупцията в тези страни и второ, поведението на, мулту, на мултинационалите извън границите на Европейския съюз. Е, друг Нали, ако не се изкоренява корупцията, тогава не може ползите от търговията да стигнат еднакво до всички. А друг, вторият огромен проблем е поведението на мултинационалните компании, което също трябва да бъде внимателно следено. Господин Кели. Търговията е от съществено значение за економическото благоденствие. Ние би трябвало да разглеждаме е, състоянието на търговските взаимоотношения и на е, политиката на, е, в областта на търговията всяка седмица, особено що се отнася до преговорите с Световната търговска организация. Радвам се, че се забелязва напредък в преговорите, които комисията води. Много Важно е естествено да свържем нещата с политическата ситуация, с, с степента на корупция в отделните държави, с които е, сключваме търговски споразумения. И е, смятам, че е, клаузите за преглед на състоянието на е, правата на човека е, и корупцията са изключително важни в споразуменията. Давам думата на комисаря Крус. Благодаря, господин председател. От името на комисията искам да благодаря на комисията по въпросите на развитието и в частност на докладчика господин Свансен за този доклад. Комисарят Дехъхт, моя колега, съжалява, че нямаше възможност да присъства тази вечер сред вас, за да обсъди въпроса за развитието и търговията. Той е твърдо решен да изпълни някои от предложенията, които комисията е дала в рамките на своя мандат. Особено сключ... ще подчертая сключването на договореност за многостранна спогодба за улесняване на търговията. Това е едно от изричните искания на доклада. Искам да е, откроя е, проблемите, които са поставени в е, доклада и на които ние ще обърнем особено внимание. Положителният принос на търговията за растежа и инвестициите. Както беше казано, никоя страна не може да постигне дългосрочен растеж без устойчива търговия, откритост към международната търговска система това е, е видно в е, съгласуваността на политиките, която ние е, провеждаме, за да има ефект нашата помощ за развитието. На второ място трябва да се създаде дългосрочна, стабилна правна уредба, която позволява на всички предприятия да работят сътрудничество и устойчиво. Това ще откликне на много очаквания и е много положително, така че макар и търговското споразумение да не може да реши всички въпроси, то създава и или допринася за създаването на институции, които а, могат да следят положението текущо и съответно да нагаждат правната уредба. Всеки има своята роля. Правителства, митнически органи, потребители, предприятия, сдружения. Е, особено важен е въпросът е, за продоволствената солидарност. Той ще бъде разискван е, в Световната търговска организация на Министерската среща в Бали в края на настоящата година. Комисията участва в тези разговори. Смятаме обаче, че комисията е, много по-добре се е справила до сега, отколкото и се признава в доклада. Първо, търговската политика на Съюза има ясно зададени цели, свързани с развитието. Нашите оферти са нагодени към спецификите на страните, с които преговаряме. Модел е. А, е, един модел е споразумението ни с Корея, докато споразумението ни с страните от Централна Америка не следва същия модел. Всъщност, ние сме длъжни да се съобразим с факта, че е, светът се е, е променил от 70-те години насетне, когато за първ път е, предложихме едностранни тарифни преференции. На второ място, това е също така вярно за споразуменията за партньорство и сътрудничество. Те са по принцип гъвкави и освен това, партньорите е, имат всички шансове да успеят в развитието на своята економика. Много е, напредък е, постигнахме в е, преговорите в отделни региони с този мандат, който ни беше предоставен. И е, очакваме е, да продължим все така успешно да работим до края на мандата си. Като комисар, който отговаря за цифровата економика, мога да ви уверя, че в африканския континент сега се развръща мобилна технология, която максимално ще облагодетелства хора от всички социални слоеве. Това е Африка. И не бива да забравяме, че до сега не е било така. Ще приключа с правата на човека всички е, аспекти на търговската политика на Европейския съюз е, се осъществяват е, при пълно спазване на целите на външната политика, а неизменна част от тях е и спазването на правата на човека. Благодаря, госпожо комисар. Приключваме разискванията. Гласуването предстои утре на обяд, 12 часа.